на Финландия ме уведомиха, че господин Хано Такула ще замести господин Оли Рен от 27 април 2015 година. Добре е дошъл на новия колеги в съответствие с член 3 не 2 на правилника. Правомощията му не са проверени и господин Ано Такула ще бъде в Европейския парламент и в неговите органи. Ще има право да участва на всички заседания при условие, че е попълнил декларацията, че не осъществява дейности